Благодаря от името на групата на зелените. Думата има Скот Кейтъл. По време на предишния мандат приехме 15 резолюции за Венецуела, но не ми се струва, че тяхната цел беше да разрешим проблемите на а, хората в а, Венецуела, а по-скоро да се дискредитира а, правителството на Мадура. В същото време има а, много други проблеми в Латинска Америка, които, на които не обръщаме внимание, а, а те също са причина за масова миграция. Във вашето заявление тази сутрин, госпожо Могерини, дори не бяха споменати Наистина Мишел Бачелет посети а, Венецуела и заклейми потъпването човешките права. Това е ясно. Но а, Инициативата на Барбадос трябваше да се подкрепи, това го направихте. Но има, продължава да има проблеми, но има и надежда, че можем да постигнем мирно решение на демократическия процес и тук трябва, именно по този начин трябва да се насочи подкрепата. Благодаря. Сега от името на групата Идентичност и демокрация, господин Оливие, за една минута. Благодаря, господин председател. Венесуела е предимно човешка драма. И всички сме съгласни, че тя а, говори за провала на колективистичните настроения. Това е страна, която за нас а, е двоен провал. Провал на не на намеса и на подчинение. Хуан Гайдо всъщност беше прият като президент след встъпването в длъжността на Тръмп. Всъщност той е президент под знаме, което не е неговото. Намесата поема брутална форма на намеса в вътрешните дейности може да доведе до гражданска война. Русия пренебрегна пред, предпазливостта. Е, Европейския съюз забрави своята предпазливост и не може да играе ролята на посредник. В тази тъжна ситуация има какво да научим. Благодаря. Думата има колегата Отига за минута и половина от името на групата на ЕКАРЕ. През 2017 връчихме наградата Сахаров на венецуелската опозиция. За съжаление, режимът на Мадуро от тогава е много силен. Това се случва въпреки масивните нарушения на човешки права, заплахите срещу демократичната опозиция и масови арести. Загрижени сме също заради хиперинфлацията, недостига на лекарства и най-вече страданията на по-възрастните и на децата. Има имиграционна криза, която оказва лавинообразен ефект върху целия регион. Има някаква надежда в лицето на дипломатическите усилия. Приветствам процеса в Барбадос, но с известна загриженост и ви благодаря, госпожо Могерини. Благодаря ви. Думата има Пиня Дамарин от името на Обединената левица. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Чувате ли ме? Един каталонски политик от предишния век беше казал, че в политиката може да направиш каквото и да било, освен да, понес, да се държиш като глупак. И точно това ще стане следващата седмица. Има а, правителства и президент, които са демократично избрани и а, опита за преврат се провали и точно както а, се увеличи и а, натиска от страна на Барбадос, а, така правите и вие. Ние трябва да спазваме не намесата а, в суверени решения. Вие говорите, че се притеснявате за хората, за народа на Венецуела, но говорите за санкции, които ще влушат а, техния живот. Моля ви, престанете да говорите за санкции, нека да говорим за диалог. А, Европа трябва да а, говори за диалог, за да може хората да решат а, демократично какво да бъде с, това, с тяхното бъдеще. Благодаря. Думата има колегата Роланд за една минута. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Венецуела е пример за това какво се случва, когато социалистическа идеология бива преследвана до логичния край и тя, тя трябва да бъде победена в Европа. Това, което ме разтревожи тази сутрин, слушайки депутатите от левицата, е настояването за повече регулиране, бюрокрация. Знаем, че това води до економическа утопия. Като економист мога да ви кажа, че тези идеи са заблуда идеите, които чух тази сутрин, не осигуряват економическа свобода. Те постигат тъкмо обратното в, в, е, по думите на а, е, австрийския економист Хайек. Това води до економическо робство. В Венецуела имаме брутална економическа криза, дефицит на храни и 1 милион инфла... процента е инфлация. Економ... Растежът се сви с 50% през последната година и се очаква да се свие с още 25%. Искам да ви гарантирам, че вие няма да помогнете на храбрият опозиционер Хуан Гуайдо и неговите поддръжници. Благодаря ви. Към вас има въпроса синя карта. Въпросът е от колегата Харвуд. Приемате ли? Господин Хорвуд, искам да ви поздравя за някои интересни становища. Как смятате да продължи тази политика, ако продължим с Брексит? Разбира се, ще работим на многостранна основа. Благодаря и за стегнатия въпрос и стегнатия отговор. Думата има сега Лапес Жил за една минута. Заповядайте. Господин председател, госпожо Могерини, като подръжник на Венецуела и испанец, слушам с голяма загриженост този доклад. Мишел Башле, комисария по човешките права, представи доклад за нарушаването на човешките права в Венецуела. Става въпрос за преследване, убийства, изтезания на политически противници. Ние го разбрахме още през 2016, когато връчихме наградата Сахарон на венецуелската опозиция. Но тази криза трябва да се реши с а, диалог и като координатор на Комисията по човешки права не искам това, а, да се отказваме от това. Трябва да се проведат свободни, прозрачни избори, като се признават международните изисквания и международната общност. Става въпрос за контактната група, която беше създадена във връзка с групата Лима. Това е единственият път за постигане на демокрация в Венецуела. Моля всички политически партии да подкрепят тази резолюция. Тя е много важна. Е, трябва да се обърне внимание на систематичното преследване, насилието и нарушаването на човешките права и унищожаването на венецуелската държава. Dovete fare interventi più фате ви даре più е, Колеги, ако искате да правите дълги изказвания, е, отнемате времето на своята група. Ситуацията е наистина трагична, продължава да озадачава и шокира всички международни наблюдатели и нарушението на човешките права се разраства и увеличава. Хората срещат все по-големи трудности. Никой е, не може да живее спокойно в такива обстоятелства единствено едно мирно решение може да защити а, тези, които са в Венецуела и трябва да има мирно решение на кризата. Работата на контактната група о, постигна резултати, които са признати от всички заинтересовани страни и сега би било подходящо Европейския съюз да продължи да иска а, този а, това равновесие на институциите да бъде възстановено посредством свободни и справедливи избори с участието на всички политически сили и с гаранциите от страна на международни наблюдатели. Благодаря много. Думата има колегата Рафаела за една минута. Заповядайте. Благодаря господин председател, госпожо върховен представител. Ситуацията в Венесуела е тревожна. Над 4 милиона венесуелци са напуснали страната и това е най-голямата криза на разселени лица след е, Сирия. Но ние, европейците, не спазваме собствените си правни и морални задължения и, и не приемаме нези, които имат нужда от закрила. Аз самата видях последиците, когато бях в карибската част на кралство Нидерландия. Без наша подкрепа тези територии биха били изправени пред невъзможната задача да приемат бежанци от е, Венесуела. В един от островите венецуелците са над 10% от населението. Призовавам Европейската комисия да предостави нужната подкрепа и да използва всички дипломатически средства. Ние трябва да предвидим средства по Европейския фонд за миграция, да изпратим експерти от Европейската служба за подкрепа на миграцията и убежището. Призовавам Европейската комисия да предприеме действия. Благодаря ви. Думата има колегата Терш за една минута. Заповядайте. Благодаря. Удовлетворен съм, че ще успеем да приемем резолюция, която ще бъде подкрепена от мнозинството на този парламент. Така че действително да се види, че в Венецуела се разиграва брутална трагедия вече много години и да се види точно каква е ситуацията. Вие, госпожо Могерини, представлявате доста слабата роля, която ние играем. И така удължаваме агонията, вместо да намаляваме страданието. Мисля, че не го говорим като група политици. Не става въпрос за идеологическа диктатура, а това просто е банда престъпници. За това говорим. Това е банда престъпници, която е защитавана от оперативен център, който се намира в Хавана, в Куба и който е, се подкрепя доста от Европейския парламент по време на вашия мандат. Много неща трябва да се направят за Венецуела. Това не е достатъчно. Когато става въпрос за, престъп... за престъпниците в Венецуела, трябва да отправим убедителна заплаха. Ако няма такава, нищо няма да се промени в преговорите, така както стана и преди. Заплахата трябва да бъде санкции или нещо друго, но нещо, което да е необходимо. La parola ad onorevole Culuglu per un minuto. Думата има колегата Колуглу. Здравейте, госпожо Магирини. Искам един е, ясен въпрос да ви задам. Имаше наскоро а, е, военен опит за военен преврат в Венецуела. Защо не го заклеймихте? Да не би да защитавате, да се застъпвате за някои е, такива преврати. Защо не? И сега, след като най-накрая има процес а, и то с вас, защо имате такъв а, агресивен подход? Защо така агресивно заявление? Защо не дадете а, шанс на диалога? Защо хвърляте масло в огъня? И още един въпрос. Ако това се случи, в друга държава, където също има много сериозни нарушения на е, човешките права, десидентите ги режат на парчета в Саудитска Аравия. Защо е, не направите нещо под, подобно е, с тях? Дали ще го признаете пред нас? Не. Нека бъдем откровени, госпожо Могерини, защото имаме едно отношение към Саудитска Арабия, а друго към Венецуела. Колегата Чинчич, заповядайте. Явил съм се за реч да осудим imperial... Благодаря. Поисках думата, за да говоря против милитаризма, за мирното разрешаване на ситуацията във Венесуела. Можем да говорим за нарушаване на правата на човека в Венесуела, но защо не говорим за нарушаване на правата на човека в Саудитска Арабия? Властите там контролират петрола. Те правят каквото поискат. Не говорим за правата на жените в Саудитска Арабия. Нямаме резолюции за тази страна. Откъде идва това лицемерие и колко ще трае? Искам също така да се изкажа да кажа нещо и за империализма на Съединените щати. И демократите, и републиканците водят една и съща империалистическа политика към страните от Централна Америка. Не за пър... първи път Съединените щати се месят във вътрешните работи на латиноамериканска страна. Ние трябва да осъдим всички диктатури, но трябва да помогнем на Венесуела да се бори, пребори самостоятелно с империализма. Благодаря. Следващият е Милан Мон за една минута. Положението във Венецуела става все по-лошо с всеки изминал ден – Мишел Башоле е, показа, че правителството на Мадуро нарушава човешките права. Ние го знаехме и сега, когато Алакоста беше убит, стана ясно, че е, и това е още едно нарушение на човешките права в страната. Бързо трябва да се промени нещо, да се освободят политическите затворници, да има преходно правителство и свободни избори преговорите в Барбадос под егидата на Норвегия трябва да постигнат бърз резултат и не трябва да бъдат използвани от режима на Мадуро да се печели време, така както правеше преди. Европейския съюз трябва да заеме по-силна позиция и съвета трябва да вземе решителна позиция относно тази трагедия. Гойдо трябваше да бъде признат възможно най-бързо и с групата Лима, и с голямото мнозинство на международната общност е, е, може да бъде прекратен този кошмар, в който живеят нашите венецуелски приятели. Колегата Уорд. Политическата хуманитарна криза в Венецуела се нуждае от е, неотложен отговор. Последният доклад от ВКБОН е, е доста притеснителен. Той очертава една мрачна картина на ситуацията на човешките права. И единственият изход е преговори за решение, което чувства, е, включва всички части на обществото. Важното е жените, децата, младите а, да бъдат включени в този процес, за да може този а, мир да бъде устойчив и включващ. Смятам, че процеса, който се, за който се способства в, от Норвегия, е много важен и не е решението да има военна намеса. Бъдещето на Венецуела не трябва да стъпва на военно насилие. Процесът върви положително и а, трябва да се проведат свободни и справедливи избори с международни наблюдатели, пълна подкрепа от моя страна от Европейската контактна група, включително а, за освобождаването на политическите затворници. Благодаря. Следва Фиданца Карло за минута. Благодаря, господин председател, госпожо Могери. Ние време за равносметка, това число и за вашия мандат. Нашата оценка за тези пет години е отрицателна, но по, по-конкретно за Венецуела можем, трябва да отчетем, че комисията положи сериозни усилия, но съветът пред няколко месеца не успя да приеме резолюция в подкрепа на легитимния президент Гуайдо заради нежеланието на моето правителство. Ситуацията е драматична, както казаха колегите. 6 милиона живеят в трагични обстоятелства, над 4 милиона души напуснаха страната. Истински беженци, които обаче не заслужават международното внимание, защото за тях не стои Сорош, Карола и така нататък. Но те имат нужда от подкрепа. Ние подкрепяме дипломатическите усилия, настояваме Европейската комисия да подкрепя процеса за посредничество на Норвегия. Има нужда от нови, свободни, прозрачни избори. И споделям епископалната конференция на Венесуела – те споменават, че има, както и те казват, има нужда от бързи избори. Това са сериозни думи, които трябва да бъдат бързо преведени на, в реалност. Следващият оратор е Николао Алаванос. Да, той е тук. Заповядайте за една минута. Първото действие на демократичното правителство беше да признае Гуидо силният човек на САЩ. И на базата на това и неприемливата позиция на ЕС, която беше подкрепена от някои правителства, спомогна за намесата на САЩ срещу легитимно избрания президент на страната и венецуелския народ, които са единствените, които трябва да определят политическото и социално развитие на своята държава. Гърците в миналото многократно са се изказвали отрицателно за намесата на САЩ в Венецуела, осъждали се я и тази империалистическа игра. Гръцки, Гръцката комунистическа партия изразява подкрепа за венецуалския народ. Господин Лега Давид. Yes, thank you. Да, благодаря, госпожо виж представител. Наистина, злото на комунизма има много лица и в Венецуела това лице е Николас Мадуро, който а, наистина успя да разбие държавата. Според Международния валутен фонд инфлацията ще е 10 милиона процента до края на 2019 година. И в същото време венецуелците гладуват. И когато излезнат на улицата да протестират, биват пребивани от военните сили голям брой бежанци има и наистина са поставени на колене венецуелците, но не са победени. Гуидо е техният легитимен лидер и е признат от много, макар че все още има много държави, които подкрепят нелегитимния режим на Мадуро и по този начин му помага да нарушава правата на смелите хора на Венецуела. Не вървят така нещата, както се надявахме, но ние се, е, сме съгласни вие да водите тази политика на Европейския съюз в Венецуела. Мадуро трябва да бъде осъден за а, своите престъпления. Следва госпожа Кемпа. Уважаеми колеги, хуманитарната криза в Венесуела се влушава. Ситуацията се влушава със всеки изминат ден. Ако погледнем какво предприема международната общност и Европейския съюз, които се опитват да доставят нужното на европейския народ, очевидно е, че само международният натиск успя да накара режима да седне на масата за преговори. Свидетели сме на страданието на гражданите. 4 милиона гладуват, в това число бременни жени и деца. Много венецуелци бягат от страната в Бразилия, Чили и други съседни страни. Ако и ние се опитваме да изпратим храна и лекарства, но трябва да се намери политическо решение. И трябва да помогнем на гражданите, на венецуелците. Европейския съюз трябва да помогне на Венесуела и ролята на Европейския съюз е да гарантира предоставянето на помощ и можем да използваме полски опит за изпращане на непосредствена помощ. Председателят. Стигаме до спонтанните изказвания. Разполагаме с 8 минути и 8 души са се записали. Не, 4 души са се записали. Започваме с госпожа Билбао Барандика. Благодаря. Изводите, госпожо Могерини, за ситуацията в Венецуела – дава да се разбере, че става въпрос за хуманитарна помощ, за да се, се справим с тази огромна трагедия. Но и човешките права, имаме тази пътна карта, трябва да се проведат честни и свободни избори за парламент на Венецуела с, международна, с международен контрол, така че наистина правилата да бъдат спазвани броят на убитите, на бежанците, недохранването, медицинските проблеми налагат към режима да се подходи с санкции, така че той да бъде наказан. Благодаря. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Ако европейците наистина се вълнуват от това какво се случва с народа на Венецуела, ще организират да изпратят храна и лекарства. Може да не ви харесва Мадуро, но той е избран. И а, за да се изправите срещу бруталността на американските санкции, които водят до тези проблеми, Нещо трябва да се направи. Тези санкции нямат смисъл. Те целят да наранят тези, които са най-уязвими. По-добре щеше да е, е, е американските е, военни да бяха нахлули в държавата, за да може поне да се защитят. Това е най-лошия вид война, економическата война. Вашето решение да се подкрепи Гуидо беше огромна грешка. И вие говорите за интереса си в международното право. Всичко това е против международното право, в нарушение а, на международното право и всеки юрист би го потвърдил. Следва господин Лея. Благодаря. Очевидно е, че признаването на Хуан Гуайдо като президент от мнозинството на парламента е не само незаконно по международното и венецуелското и международно право, но и не дава резултат. И тук говорят за хуманитарна катастрофа, за това, че милиони бягат и заедно с това се обосновава необходимостта от повече санкции, повече трудности, целенасочени мерки и всъщност това са основните причини за кризата. Това е лицемерие да се говори за нарушаване на правата на човека в Венецуела, след като сключихте споразумение с Бразилия, чийто президент е готов да стреля срещу демонстранти. Ако толкова ви вълнува съдбата на венецуелците, защо не се погрижите собствените им активи, които са забранени да, замразени да им бъдат върнати? Защо не е, позволите на международните агенции да им осигурят е, помощ. Международните санкции и воденето и предизвикването на глад никога не е давало резултати и сега няма да даде. Господин Милан. Европейска уния Венезуела. Благодаря. Проекто резолюцията много внимателно слушах но чух само клишета, говорите за нарушаване на европейското право. Не чух нищо ново. Няма никакъв смисъл. Цялата тази резолюция е огледало на слабостта на целия Европейски съюз. Ситуацията в Венецуела, така както и тази в Либия, Ирак, Иран, се предизвиква от агресивната американска външна политика. Тайните служби, армията които предизвикват конфликти в целия свят. Има национални правителства, които си работят много добре. И всичко това е заради петрола и парите. А това не е споменато в проекто резолюцията. Няма нито една дума за това. И от тази гледна точка това е една слаба резолюция. Петте минути свършиха. за, за, в този законодателен период е, ще държа е, да се придържаме към 5 минути, така както предвиждат правилата. Има и тъй като вие не знаехте, че ще има различен подход, ще дам думата на госпожа Перера, но ви моля да се придържате към това, независимо от броя на желащите да се, изкачат, да се изкажат, кетч DI се ограничава до 5 минути. Госпожа Перера. The floor is yours. Имате думата. Благодаря. Изправени пред а, това а, лицемерие от страна на Европейския парламент, ние трябва да преценим как е подходящо да се постъпи действията на Съединените щати, които допринасят до, до това страт Дания, економическите санкции, ограниченията. И също така обявяването от страна на Европейския съюз за, на допълнителни помощи. Все пак народа на Венецуела трябва да реши сам какво да бъде неговото бъдеще. С това приключваме изказванията. Давам думата на госпожа Могерини за заключителните й думи. Благодаря, господин председател. В тази зала никога не съм чувала някой, който да иска в дадена страна да има военна, военно нашествие. Това ме шокира и ме поразява. И Европейския съюз с неговите агенции трябва, трябва да сложи край на всички желания за военна ескалация, за военна намеса в страната – Гордея се с това, че ние работим с агенциите но не с хуманитарните агенции, за да могат те да влязат в страната и да предоставят помощ на населението. Гордея се, че бяхме и си оставаме най-големият донор за, на помощ за венецуелския народ. Надявам се, че ще имате това предвид и се надявам, аз ще работя с този парламент само още няколко месеца, но се надявам, че през следващите пет години няма да смятате, няма да сметнете, че военната намеса е добро решение. Това ме плаши като европейка. Това е нещо, което трябва да бъде съвършено ясно за всички. Ние в Европа знаем какво означава е, война. И а, стоиността на нашата работа се състои в това, че е насочена към мира. Нашата история е пропита с кръв. В парламента няма пълно единство на мненията, това е нормално, но общо взето има мнозинство за това, че трябва да се търси мирно решение без военни без военна намесия. Второ, трябва да се работи за а, демократични избори, така че те да бъдат свободни и честни, което не беше така последния път. На трето място това включва диалог, дипломатическа работа, пълна подкрепа, която ние осигуряваме още преди посредничеството на Норвегия. Ние ще продължим да подкрепяме диалога, тъй като знаем, че в миналото предишни преговори са били трудни, но и са довели до резултат. Но има нужда от ясна перспектива Европейския съвет също смята, че е наш дълг да подкрепим демократичния мирен преход с мирни дипломатически средства. Това включва и санкции също така. Искам да го кажа ясно, защото се надявам, че онези, които членуват в този парламент, познават политиките на Европейския съюз – Европей... Мерките на Европейския съюз не са санкции срещу страната или населението. Мерките, които приехме, са целенасочени срещу отделни лица, които носят отговорност за сериозно нарушение на правата на човека. Искам да кажа това много ясно. На последно място хуманитарната помощ. Мисля, че ние трябва да продължим да предоставяме ресурси. Миналия път а, а, Разговарях с службата на ООН, отговаряща за хуманитарна помощ. И той ми каза, че основният проблем пред хуманитарната помощ е липсата на финансови средства. И като европейци, наш дълг е да запазим и да увеличим средствата за Венецуела. Те са наши братя и сестри. В наш интерес е да помогнем на населението. Наш дълг също така е да призовем и други да повишат хуманитарната помощ, тъй като се води работа за повишаване на прозрачността, но не можем да пренебрегнем хуманитарните потребности на гражданите и не на последно място да подкрепим дейността на Мишел Бачеле, в това число и допълнителни мерки, ако държавите членки преценят, че това е необходимо. Ние трябва да подкрепим дейността и с индивидуални целенасочени мерки, които можем да въведем след последните доклади за нарушаването на правата на човека, които са много сериозни. Надявам се, че парламентът, ако ще може да се обедини около този подход, макар и не единодушно, много е важно Европейския парламент, европейските институции да говорят с ясен глас. Това е много важно и за съседните страни Бразилия, Мексико и всички страни, които са част от международната контактна група. По този начин ще се намери едно активно политическо решение, което да е мирно и демократично. Благодаря, госпожо заместник председател Могерини. И искам да ви уведомя, че са подадени 6 изме... предложения за изменения. Гласуването ще бъде в четвъртък. И по този, с това приключваме обсъждането на тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка. Е, изказване на госпожа заместник председателя относно положението в Персийския залив. Давам думата отново на вас, госпожо Могерини. Благодаря, господин председател. Заливът е изключително близо до Европа. Той е в нашия регион и положението там е тясно свързано с нашата собствена сигурност. Запазването на ядрената сделка с Иран е най-важно за нас на регионално и глобално ниво. Не искаме да станем свидетели на военна ескалация в нашия регион, не искаме също така и ядрена надпревара в регион, който и без това е напрегнат. Без ядрената сделка положението в Близкия изток, което без това е доста сложно, ще стане още по-трудно, много по-трудно, отколкото е сега. Винаги сме го казвали и сега, като че ли това е основното ни притеснение. Преки, че сме доста скептични относно сделката, днес трябва да разберем, че без нея положението ще стане още по-сложно. Чувам това по време на всички разговори, най-вече с регионалните лидери в залива. Напрежението а, там беше засегнато в разговорите с всички ръководители в Иран и Ирак, които проведох наскоро. Обсъждахме как да не допуснем ескалация, да подкрепим регионални инициативи, така че да се създаде едно базово ниво на разбиране и доверие между основните действащи лица. Никой не казва, че иска война, никой не декларира, че войната е това, което искат за региона. Никой не го оказва, но проблемът е, че в един такъв регион може да се случат и недоразумения и те могат да доведат до изключително опасно покачване на конфронтацията. Ето защо ние, европейците, прикамаме всички действащи лица да се въздържат възможно най-много и да действат рационално. Затова правим всичко възможно да спасим ядрената сделка, откакто САЩ се оттеглиха. Вчера говорихме с а, а, външните министри на 20-80-те държави членки и съвета и всички държави подкрепиха общото ни намерение – заедно да запазим ядрената сделка, дори и при тези изключително трудни обстоятелства. Ние носим отговорност да го направим. Знаете какво е положението. Тя, вероятно, никога не е била толкова сложна, както сега. 14 месеца след като САЩ се оттеглиха от сделката, Иран обяви, че постепенно ще намали нивото на съответствие с международните спогодби и това ще бъде отправната точка за оценка на съответствието на Иран с необходимите разпоредби. Иран сега увеличи количеството ниско обогатен уран и обогатеният му уран е над лимита, който е наложен – тези действия противоречат на сделката и заедно с външните министри на Франция, Германия и Обединеното кралство дадохме много ясен знак на Иран, че трябва да постигне пълно съответствие. Иран, откакто сделката беше изключена, го правеше допреди няколко дни. На а, този етап действия на Иран могат да бъдат а, а, върнати назад и е, всъщност това е задача на Иран да се върне към ядрената програма. Колкото е, по-дълго Иран върви по този път, толкова по-трудно ще бъде технически да се върне назад. Нашето искане към Иран е много ясно да изпълняват сделката така както са правили до сега. Това е в нашия интерес, в интерес на Иран. Това е колективен интерес и същия интерес, когато се сключваше сделката с Иран. Направихме го, защото знаехме, че една такава сделка е в интерес на всички нас заедно и също така в интерес на общата сигурност в света. Европейския съюз, държавите членки продължава работата си, като се опитва да смекчи последиците от едностранното решение на САЩ да наложат санкции на Иран края на юни в Виена проведохме друг, е, среща на съвместната комисия, която следи за изпълнението на сделката и чието председател сме ние. Е, Франция, Германия, Обединеното кралство, Китай, Русия и Иран. Имахме доста трудна, но конструктивна среща. Успяхме да постигнем единодушие относно задълженията за пълно и ефективно изпълнение на сделката от страна на всички. В Виена на тази среща решихме също е, експертите, които скоро ще започнат да обсъждат изпълнението, да, след, да следят експорта на обогатен уран и замърсена вода от Иран. И на същата дата, на която се срещнахме в Виена, Франция, Германия и Обединеното кралство обявиха, че инструментите за търговски обмен с Иран най-после е, работят. Е, те работят по този въпрос от месеци и Европейския съюз и моят офис подкрепят този процес. И сега е, тези инструменти най-после работят и започват първите транзакции. И на същата тази дата седем държави членки декларираха, че искат да се присъединят към механизма, а вчера по време на заседанието на съвета още няколко държави казаха, че обмислят да се включат в този механизъм. Също така водим разговори с държави извън Европейския съюз, които биха искали да се присъединят. Така че Сделката с Иран не е само европейски интерес. Много други споделят нашите опасения, най-вече във връзка с увеличаване на въоръжението в региона и най-вече на ядрения арсенал. Така че запазването на тази сделка не е само в наши интерес и наша отговорност, но също така обща отговорност на всички по целия свят. Искам а, да, напом... да ни напомня още веднъж, че тази сделка не е само двустранно или многостранно, не е многостранно споразумение. Това е глобална отговорност. Ние сме длъжни да я запазим и да гарантираме пълното изпълнение. Ние като Европейски съюз и като европейци правим каквото можем. Никога не сме смятали, че ще бъде лесно и наистина не е, но се опитваме да постигнем нещо много важно и е безпредседентно. Ако не бяхме ние, сделката въобще нямаше да съществува и най-вероятно към днешна дата въобще нямаше да бъде жива. Всяка, всяко нарушение на тази сделка ще причини нестабилност в региона, като ще увеличи напрежението и е, е, последните събития доказаха нашата правота. Но тук целта не е да бъдем прави, а нещата да работят и да вървим е, към едно по-добро развитие. Никой в днешно време не бива да подценява риска от ескалацията, на който сме изложени и ние, и Близкия изток, и целия свят. Това е в наш общ интерес да направим всичко, каквото можем, и нашият раз, избор като европейци, ние сме единни, ще продължим да правим всичко, което можем, всичко, което можем, за да спасим тази сделка. Ще продължим да бъдем гласът на разума, ще продължим да го правим и за нашата собствена сигурност, за мира в нашия регион и защото знаем, че най-вече когато имаме проблем, трябва да запазим каналите на комуникация, на сътрудничеството и да действаме по един дипломатичен начин при решаването на тези проблеми. Благодаря. Благодаря. Госпожа Шойдрова е нашия първи оратор. Дякую, важена пани висока представителка, колегиня. Благодаря ви, госпожо върховен представител, уважаеми колеги. Благодарности за а, вашето изказване за случващото се в залива. То става все по-проблематично. Това е една невралгична точка в света. Способността на Иран да блокира търговията с оръжие е заплаха за европейската економика. Ето защо членовете на Европейския съвет трябва да направят всичко необходимо да деескалира ситуацията. Вие говорите за това, което се обсъжда в момента. Европейския съюз трябва да е обединен. Трябва да накараме Иран да се придържа към споразумението, макар Съединените щати да се оттеглиха. Не искаме да има нови санкции, искаме Иран да спази споразумението. Благодаря. Благодаря, благодаря господин Пицуя. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител, Споразумението е дипломатически успех. Той беше договарян много дълго. Европе... Американската администрация се отказа от него. Няма нищо стратегическо в демонтиране на постиженията, в демонтиране на многостранната система и поставянето под съмнение на дипломатически успехи. Споразумението е много важно за неразпространение на ядрените оръжия за глобалния мир и сигурност в интерес на цялата международна общност, това число Европейския съюз, Иран и САЩ, е това споразумение да се спазва. Ето защо ние трябва да предприемем всички нужни мерки, за да осигурим осезаеми економически ползи, като напомняме на иранските партньори да спазват своите ангажименти. Ескалацията на напрежението между САЩ и Иран има сериозно отражение върху без друго нестабилния регион. Европейски съюз трябва да е единен, твърд и да защитава спазването на международното право. Благодаря. Думата има госпожа Лазо. Благодаря, господин председател. Госпожо Могерени, Европейския съюз играе основна роля в сключеното споразумението от Виена. Отговорността на Европа е още по-голяма за запазването му сега и а, за съхраняването на постигнатото до момента за а, неразпространението на ядрено оръжие. Съединените щати а, наложиха санкции, които са от една страна едностранни, от друга страна а, свързани с а, а, съхранението а, и придържанието на уран и а, това повишава риска а, от конфликт на, а, в залива и а, по този начин са заплашени нашите предприятия Какви са конкретните мерки, които предлагате, е, за да е, се снеме напрежението и какви са предложенията, за да може да се включат и е, другите държави, които да ни подкрепят. Следва госпожа Нойман. Госпожо Върховен представител, колеги, споразумението с Иран беше огромен успех на ниво Европейски съюз. Госпожа Могерини, вие бяхте част от този процес, който, който бяха включени много жени. И сега това, това е в опасност, защото безотговорният американски президент го застрашава иранският режим започна а, отново да обогатява уран. Но това споразумение е застрашено, защото външната политика на ЕС не е достатъчно силна, за да балансира тази ескалация. Последните събития в Персийския залив, които обсъждаме, показаха, че само една искра е достатъчна да доведе до ескалация, която никой не иска. Днес и през следващите седмици трябва да гарантираме, че конфликтът няма да ескалира още повече в един регион, който и без това е застрашен от война. Ние, зелените, приветстваме е, взетите вчера решения от съвета по външна политика за запазване на споразумението. Да, САЩ и Иран трябва да си говорят, но е, Европейският съвет също трябва да подкрепи провеждането на регионална конференция. Конференция с всички действащи лица да седнат на една маса и да говорят за устойчивото развитие. Но нека едно е ясно. Това може да бъде направено само ако нарушенията на човешките права също бъдат обсъдени –